точка от дневния ред. Нямаме време за губене. Разисквания по случай на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава, член 135 от правилника за дейността. Първата точка е положението на албиносите в Африка. Първо давам думата на един от вносителите на становището, господин Танък за минута и половина. Приветствам с добре дошла госпожа Могерини. Благодаря, госпожо председател. Е, днешната резолюция е насочена е, към ужасяващата съдба на хората с е, албинизъм в Малауи, само че те са изправени пред много големи затруднени преследване на е, други места в Африка. Много голяма част от тях умират преди да станат на 40 години. Е, често поради рак на кожата, но също така твърде често поради нападения срещу хора с албинизъм. 69 са е, нападенията срещу хора в албинизъм в Малауи от 2014 година насам. Те са свързани с погрешни вярвания е, за е, магическите способности на хората с увреждания и е, на, на частите на тялото на хората с увреждания нещо, което води до много тежки последици за хората с увреждания, включително много по-затруден достъп до образование, до здравеопазване. Има огромна потребност да, да се проведат информационни кампании за да се предотвратят подобни враж... вярвания и също така да има сериозни санкции на извършителите на престъпления спрямо биноси. И аз като в качеството си на лекар а, съм горд, че мога да подпиша днешната резолюция. Госпожа Хойбух, благодаря, госпожо председател. Насилието спрямо хората албиноси е нещо, което трудно можем да си представим. В по-бедните държави тези хора са жертви на социална изолация, изправени са и пред практически проблеми, като липсата на достъп до здравни грижи. Понякога тези хора нямат достъп и до съвсем простички неща, като слънцезащитен крем. Албиносите много по-често се разболяват от рак на кожата. В Танзания един голям процент от албиносите умират преди да навършат 30 години. Към дискриминацията спрямо тази група хора се добавят и ужасяващи актове на насилие. Тези хора биват убивани или усъкътявани, тъй като на крайниците им се приписват магически целебни свойства. Албиносите живеят в страх, който е трудно да си представим. Само в Малави 10 души албиноси са заплашени от убийство. Затова трябва да предоставим по-добра закрила на тази застрашена група. Радвам се, че има планове за прилагането на мерки в Танзания и Малави. Това са планове на правителствата на тези две държави. Такива планове има и на ниво ООН, както и на регионално равнище. Приветствам също така и още една инициатива. Надявам се, че Европейският съюз ще я подкрепи. Става дума за обучение по правата на човека на служители на полицията. Радвам се, че днес в парламента дадохме възможност на албиносите да бъдат чути. Надявам се, че в бъдеще няма да ни се налага да приемаме резолюции по тази тема. Надявам се, че ще можем да решим веднъж за винаги проблема да помогнем на хората по места. Благодаря, господин Корал, за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Добре дошла и на върховния представител. Когато говорим за положението на хората с албинизъм в Малави, говорим за хора, живеещи в ужасяващи, абсурдни обстоятелства. Те са жертви на всякакъв вид насилие, на осъкътяване и дори и след смъртта им, често тлените им останки с се продават, защото се смятат, че имат магически способности и се използват за амулети. Жените също така са жертва на изнасилвания, защото според вярванията сексуален контакт с жена обинос може да излекува от спин. Това са наистина подрешаващи обстоятелства. Имаме сключени споразумения с Малави. Освен споразумението от Котону, имаме и други международни споразумения, сключени с тази държава. Ето защо с пълно право трябва да заявим, че трябва да се осигурят мерки за закрила на тази общност, която често попада в ръцете на престъпници. Нека да настоява международната общност да се намеси в защита на това малцинство. Благодаря ви, думата има господин Фисас Аяксела за една минута. Благодаря, госпожа председател. Съвместната резолюция, която обсъждаме днес, е резолюция, която трябва да използваме, за да заявим твърдо пред всички африкански страни, където хората с албинизъм страдат от преследване. Ясна и твърда позиция. На, на техните права на човека се нарушават непрекъснато. Те се преследват, убиват, усъкътяват. Това става не само в Малави, става и в Бурунди, Мозамбик, Танзания, Кения. Те са често изключени от социалните услуги, включително здравеопазването, вземайки предвид изключително високите ам, нива на заболяване от рак на кожата сред хората, от с албинизъм, реално изключването им от здравеопазване представлява смъртна присъда. Тук говорим за основни човешки права, които са напълно нарушени. Трябва да бъдат наказани хората, които са отговорни за това. Господин Панцери. Африка, вие не. Благодаря, госпожо председател. Албиносите в Африка страдат в мълчание. Те са жертви на физическо насилие, биват усъкътявани в името на разпространени суеверия и вярвания. Тези хора стават и жертва на дискриминация. Смята се, че децата албиноси са с увреждане, че не могат да посещават училище. В резултат от това тези деца на по-нататъчен етап от живота си имат ограничен достъп до пазара на труда, нямат възможности за по-добър живот. Призоваваме правителствата и компетентните органи в Африка решително да се борят срещу всички форми на престъпност спрямо албиносите. Не можем да продължим да допуснем да продължат да властват суеверията. Държавите членки трябва да предприемат решителни действия. Благодаря, че си спазихте времето за изказване, госпожа Валтманс. Уважаеми госпожо председател, госпожо върховен представител, тук в Европа, когато се роди дете, родителите му са щастливи, независимо каква е, какъв е цвета на неговата кожа или на косата му. Но по други държави, като в Малави, случаят не е такъв. Там белите бебета с, с бяла коса и червени очи са обект на силни подозрения. Много родители смятат, че албинизмът е наказание от Бог. И тези възприятия, заедно с поверията, разпространявани от магиосници, че някои части от тялото на обиносите има магически способности, води до отношение към тези хора като към животни през 2016 година. Техните кости се продават за по 85 000 долара. Може ли си го представите изобщо? Това е абсолютно недопустимо. Албиносите в Африка са обект на насилие и част от тялото им се продава просто защото имат различен цвят на кожата. Ние от Европейския съюз трябва да предприемем решителни действия, за да защитим хората с албинизъм и да дадем условия за нормален живот. Благодаря ви. Благодаря, действително. Темата е, е изключително важна. Госпожа Санчес Калдентей има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Хората с албинизъм в Африка са изправени пред е, едни от най-тежките форми на преследване и едни от най-зловещите форми на нарушение на правата на човека, дискриминация, осъкътяване, убийство, отвличания. Всичко това заради някакви суеверия, заради това, че има хора, които вярват, че хората с албинизъм имат някакви магически способности, че техните а, телесни части имат магически способности, че ако ам, някой има сексуални контакти с тях, ще се излекува от спин и прочие и прочие. Това е ужасяващо. Но това се дължи и на бедността в тези страни, която се задълбочава поради несправедливите споразумения за търговия, а напротив, трябва да им се помогне да развият добро здравеопазване, образование и ам, грижа за хората. Благодаря. Следват изказвания от името на политическите групи, от името на НП. Господин Преда. Много ви благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да поздравя госпожа Магерин, че присъства на нашия дебат. Бих искал да добавя, че предложих от името на нашата група да внесем поспешност проекто резолюция за положението на хората с албинизъм в Африка и се радвам, че останалите политически групи подкрепиха нашето предложение. От, от точка нашата работа беше доклада на Amnesty International, публикуван неодавна и посветен на Малави, но както споменаха и други колеги, ужасяващото насилие известките убийства на хора с албинизъм се случват и в други държави. Танзания, Конго, Бурунди, Кот Дивуара. В тези държави се извършват ужасяващи престъпления срещу населението с албинизъм и за това решихме да включим тази резолюция в дневния ред на днешното заседание и се радвам, че останалите политически групи споделят нашите притеснения за положението на хората, живещи с албинизъм в Африка. Благодаря ви. Думата има госпожа Кенге за една минута. Грация, сеньор президенте. Благодаря, госпожо председател. Ако в някои страни в Африка днес се родите с албинизъм, сте изложен на риск да бъдете убит или усъкътен. При това всеки ден. Става дума за много деликатен въпрос. Албиносите се раждат без пигментация, поради което са изложени на антихуманни практики. Всеки ден са изложени на риск от стигматизация. Призоваваме правителството не само на Малави, но и правителствата на всички останали държави, където се прилагат подобни практики, да провежда приобщаваща политика да разработят силна стратегия за борба срещу дискриминацията. Всички хора трябва да бъдат третирани като човешки същества, като това, което всъщност представляват. Трябва да гледаме на тях като на източник на възможности. Децата албиноси не могат да бъдат оставени на произвола на съдбата. Госпожа Джеймс за две минути. Weeks... През последните няколко седмици във вестниците в Великобритания отново се публикуваха статии, разказващи за поредните ужасяващи е, случаи на отнет живот на хора с обиноси в Малауи. Очевидно е, че условията, които поставяме, не са достатъчно е, сериозни, е, за да доведат до по-добро образование и здравеопазване и борба срещу преследването на хората с албинизъм. Европейския съюз трябва да престане да налага наказа... наказващи търговски бариери върху продукцията от Африка. Само добро економическо развитие и добре финансирани политики в областта на образованието и здравеопазването ще доведат до намаляване на суеверията. Само така ще се подобри живота в Африка за всички граждани, не само за обинес носите. Великобритания и британската общност ще поемат лидерската роля по темата в света. Но трябва да се има предвид, че има много, което може да се направи за бъдещето на Африка. Благодаря, колега. Господин Корвин Мике за една минута на Много ви благодаря. Толкова голям консенсус има тук по темата, че чак ми призлява. Съжаляваме за това, приветстваме онова. Всичко това всъщност са пълни глупости. Ако искаме да направим нещо по въпроса, трябва просто да го направим. Когато американците е, имате някакви проблеми в Африка, те просто купиха е, част от територията там и създадоха Нигерия. Ами може би ние трябва да направим също нещо. Нека да купим някаква земя в Африка и да създадем една държава за албиносите на континента. По този начин ще можем наистина да им помогнем. Този документ е абсолютно безсмислен. Защо да не създадем една такава държава за албиноси в Африка? И освен всичко друго, Европейския съюз трябва да бъде унищожен. Председателката, слава Богу, че има и други мнения. Господин Вента. Благодаря, госпожо председател. Госпожо върховен представител, албинизмът по неясни причини преобладава в някои региони на африканския континент. По-често срещане в сравнение с Европа. Албиносите там живеят в постоянен страх, тъй като са обект на насилие. Децата биват настанявани в специализирани институции но въпреки това стават обект на насилие след като съзреят. Над 70 случая на насилие са регистрирани само в Малави актове на насилие спрямо албиноси. Това означава, че тази част от населението там е изложена на реална опасност. Националните органи трябва да работят по-активно за насърчаването на правата на албиносите. Изключително важно е Европейският съюз и други държави да упражняват контрол върху този процес, като си взаимодействат с африканските държави. Така ще се сложи край на тези варварски актове на насилие. Господин Капуто. Благодаря, госпожо председател. В Малави хората с албинизъм се убиват, усъкътяват техните е, тела и частите от техните тела се използват в ритуални практики. Amnesty International е, осъдим тази ужасяваща практика в Африка. 18 души са убити през последния месец само. И в доклада се казва, че има много деца, които живеят в ужасяващ страх – Европейската Европейския съюз трябва да направи всичко възможно, за да насърчи Малао и другите страни, засегнати от този сериозен проблем, да защитят правата на хората с албинизъм. Благодаря. С това достигнахме до края на списъка с изказването на господин Деос. Благодаря ви, госпожо председател. В Африка има най-остри форми на расизъм и дискриминация. Един от най-красноречивите примери е насилието срещу хората с албинизъм в страни като Малави. Както вече беше казано нееднократно, нещастните хора са обект на дискриминация, на нападения, на осъкътяване, изнасилване и убийства. Аз се противопоставям на всяка форма на дискриминация, основаваща се на пола или расата. Осъждам този вид расистско поведение на африканските правителства и в частност на правителството на Малави. Недопустимо е африкански правителства, които се оплакват от а, расизъм спрямо африканците по принцип да се държат по подобен начин с част от своето население. Искам да споделя силните си притеснения. Може би сред десетките и стотици хиляди беженци има и такива хора с екстремни виждания. Благодаря ви. Благодаря ви. И в края на обсъждането на тази точка от дневния ред. Ще преминем към процедурата към, по привличане на вниманието. Господин Кели е първи. Заповядайте. Kerwin is his name, made a rather bizarre suggestion. <coughs> he said the European Union should be dis- Европейския съюз трябва да бъде разрушен, бе казано. Като същевременно трябва да се създаде е, територия, на която да има мир и възможност за живот за хората страдащи от албинизъм. Всичко това се базира на суеверията. Ако се базираме на суеверията, имаме проблем. Има а, голяма Имаше голяма среща във връзка с образованието в Малави, проведена от ООН. Там стана ясно, че тези страдащи от амбинизъм са хора като всички останали. В тези държави има много хора в подобно положение и аз се надявам, че скоро ще можем да уредим тяхната ситуация. Благодаря. Благодаря ви, господин Кери, за това, че изразихте малко по-различно мнение от това на останалите. Господин Мария се следваща. Благодаря, госпожо председател. Подкрепям общата резолюция. Подписах се. Проблема на лицата, страдащи от албинизъм, съществува в много африкански държави и по-специално в Малави. Това е една от най-бедните и най-слабо развитите държави в света. Огромен брой от населението на страната живее под линията на бедността. 65 нападения са били извършени срещу подобни лица. Много от тях са били убити, много от тях всеки ден се полагат на нападения, обиди. Това е нарушение на човешките права. Европейския съюз трябва да предприеме незабавни стъпки, за да защити хората, страдащи от албинизъм. Тези хора трябва да имат достъп до образование, до здравеопазване и трябва да имат освен това възможности за правна защита. Благодаря. Много е важно всеки да си спазва времето. Давам думата на госпожа Могерини. Много ви благодаря, госпожо председател. Аз наистина споделям изненадата на нашите колеги. Винаги, когато се обяснява какво трябва или не трябва да прави Европейския съюз, виждам че има противоречия между членовете на парламента. Но аз искам да благодаря за извършената работа по тази тема. Наистина през последните години виждаме много сериозни погазвания на правата на човека в Малави, включително и правата на децата. Вие всички говорихте за отвличанията, за убийствата. Този вид насилие всъщност показва, че има много сериозни проблеми с дискриминацията срещу албиносите, не само в Малави, но и Танзания, Бурунди, Мозамбик, Африка под Сахара – ние отбелязахме Международния ден на албинизма на 13 юни. Това беше важна възможност да осведомим обществеността, да разговаряме с независими експерти, да защитим правата на хората, които страдат от този проблем. Ние искаме да ги подкрепяме активно и, разбира се, ще работим заедно с ООН. Необходимо е да се предоставя повече информация не само в Малави, но и в други страни. В светлината на тези международни ангажименти ние се ангажираме да предоставим защита на обиносите и да се разследват престъпленията срещу тях. Необходимо е винаги да се дава отпор на подобни посегателства. Насърчаваме правителството на Малави също да проведе осведомителна кампания и да работи за опазване на правата и достоинството на албиносите. Необходими са конкретни действия срещу този вид дискриминация. Необходимо е също така да се гарантира достъпа до социални услуги, образование, здравни услуги, Различните страни би трябвало да споделят и най-добрите практики, да работят заедно за предотвратяване на трансграничните престъпления. Европейският съюз ще продължи да работи с правителствата и гражданското общество в тези страни. Според някои ние не можем да направим кой знае какво, за да променим поведението, предразсъдъците, суеверията, но аз не съм съгласна. Би трябвало да работим заедно със своите партньори и да им помагаме в промяната ежедневно. Благодаря. Много ви благодаря, госпожо. Благодаря е, за тези думи, които в заключение ни вдъхват надежда. Има седем предложения за резолюции.